досие. Нашите поздравления за работата ви по това досие. Колеги, с това приключихме разискванията. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Препоръка за второ четене е директива за отпадъци от електрически и електронни уреди. Докладчик господин Флоренц. Докладчикът има думата, ако е в залата. Карл Хайнц, заповядайте. Господин председателю, благодаря ви за това, че ми давате думата. Ще започна с нещо съвсем банално. Ще обясня на колегите за какво говорим. Тъй като а, хората нямат ясна представа. Един тон а, отпадъци от електронно оборудване а, съдържа 250 кг сребро, 24 кг е, злато е, и по 9 кг палади и е, мед. Един тон или един милион мобилни телефона съдържа 50 пъти повече злато от един тон почва, от която вадите златото. Така че говорим за сериозни суровини. И може дори да се стори изненадващо, как допускаме тези незаконни износни сделки, при които нашите отпадъци се изпращат в Китай, в Индия, в Африка, където няма екологични стандарти, няма рециклиране. А ние можем да рециклираме над 90% от тези отпадъци. Важно е и аз много се радвам, че по някои от основните пунктове на тази директива предприехме стъпки в правилна посок. Незаконните износни сделки ще бъдат намалени, защото обърнахме доказателствената тежест, но трябва да си зададем въпроса доколко държавите членки са готови да изпълнят тези задължения. В моята страна, струва ми се и в други, е необходимо да подготвим хората, така че да следят за тези износни пратки в пристанищата и в митниците. Друг важен елемент на проекта са целите свързани с събирането на отпадъци. В Швеция 16 кг е показателят, а в някои други държави се събира по-малко в много от собствените си страни се събират не повече от 3-4 кг отпадъци на човек годишно. Това е зле за децата ни, защото просто изхвърляме ценни суровини, които могат да бъдат използвани в бъдещето. Значи, задали сме такива цели за събирането и се надяваме, че е, ще е, можем е, да ги постигнем. За съжаление, в лицето на съвета се натъкваме на една флегматична институция. В преговорите те като че ли не са готови да покажат приятелско отношение към Европа. Ако, например, направите лампа като дружество в Европа, в някакъв момент бъдещето тя трябва да бъде рециклирана – и това трябва да бъде съобщено в 27 различни държави членки, така че да могат да бъдат решени проблемите на рециклирането. Става дума за 27 различни национални системи. Значи, много са различни системите по отношение на рециклирането, за това може да се съжалява. И е много жалко, че едно дружество трябва да изпраща тези 27 различни уведомления. 16 милиона евро годишно се дават за такива процедури. съветът по този въпрос може да се каже, че е седнал върху тези огромни турби с пари и е спокоен, че дружествата ще продължат да ги плащат. Е, има огромни е, трансфери. Ако е, лампите се продават в държава членка различна от тази на производството, много по-лесно е да се постъпва по този начин, отколкото да се внедрява технология, която помага да упростим дейността си. Аз съм много благодарен на комисаря Поточник и на неговите е, сътрудници, тъй като те изиграха много важна роля. Ако вие не бяхте е, е, там, е, нямаше да се стигне до такова развитие на преговорите. Е, за 22-те години, в които се занимавам е, с тези проблеми, никога не съм виждал такава липса на воля у съвета. В Европа Економическите критерии са обвързани с тези за опазване на околната среда. Но съветът е твърде национален е, орган по природата си. Дори за рециклирането не можахме е, да намерим е, обща основа за единни правила. Всеки си прави е, каквото си иска. Е, Посоката, в която вървим, е правилна, но трябва да се докаже, че и съветът ще продължи да се движи в тази посока. Благодаря за вашето търпение. Трябва да останем едини. Благодаря сега комисарят Поточник. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, днес имаме две важни теми в дневния ред. Едната е, е отпадъците от електрически електронни уреди. Искам да благодаря на парламента и особено на докладчика Карл Хайнц Флоренц и докладчиците в Сянка – успехът, постигнат по директивата за отпадъци от е, електрически и електронни уреди, се дължи на единната позиция на комисията и парламента. Ние се борихме за амбициозни цели, за повишаване на ресурсоефективността, за намаляване на административната тежест и за правомощия на държавите е, членки да се борят с незаконния износ. Така и успяхме, защото бяхме единни. И предложената а, директива, разбира се, далеч не постига целите, които ние първоначално си поставихме с нашето предложение. Разбира се, подобренията са факт, но ние искаме по-бързо и по-решително да вървим напред, както каза господин Флоренс и както вероятно ще се съгласят мнозина от вас. Имаме обаче нова динамика в процеса и за това той заслужава нашата подкрепа. И за да ви дам представа за подобрението в сравнението с действащата директива, нека да направим едно бързо изчисление. Сегашната цел за събиране е 4 кг на глава от населението годишно във всяка държава членка. С 500 милиона граждани на Европейския съюз това означава, че държавите членки са длъжни да съберат около 2 милиона тона отпадъци от общо 10 милиона. Тоест около 10%, малко повече се събира в някои страни, защото те са над посочената цел. Новата директива ще изисква държавите членки да събират равностойност на най-малко 85% от произведените отпадъци. Така през 2020 година, когато европейците ще изхвърлят около 12 милиона тона годишно, би трябвало да събираме най-малко 10 милиона тона отпадъци от електрически и електронни уреди, включително с олово, живак, хром, кадми, които ще бъдат обезвреждани безопасно, мед, сребро, желязо, платина и други ценни метали, които отново могат да бъдат вложени в производството, за да се намалят както разходите, така и емисиите. Може да не е много научно издържано моето изчисление, но то показва, че сме направили много голяма крачка напред в сравнение с сегашната директива. Разделното събиране има съществено значение за рентабилността на процедурата и за опазването на околната среда и здравето на човека. В някои трети страни се е, прилагат е, вредни за здравето и околната среда технологии, като смачкване на отпадъците, изгаряне, но това, което се третира като отпадък е, тук, се случва да бъде изнасяно незаконно в трети страни. На всички международни форуми трябва да настояваме да се пресекат незаконните канали за износ. Днес мога да заявя, че комисията е готова да приеме текста, договорен между институциите, и ще положи всички усилия, за да гарантира гладко, безпроблемно изпълнение на директивата след нейното приемане от съвета и парламента. Ще направим една поредица от декларации. Сега накратко ще ги обобщя. Първо за дизайна на продуктите да се спазват изискванията на директивата за екодизайна. Второ, ще заявим, че преходните договорености с страни, които трудно ще постигнат целите, трябва да бъдат ограничени само до изключения при необичайни обстоятелства, преценени обективно, мотивирано и с възможност за проверка. Трето, когато се говори за наноматериали, за комисията те са наноматериалите, съгласно препоръката на комисията и потенциалните рискове от наноматериалите ще бъдат установявани с инструментариума, предвиден в съответните актове. Четвърто, комисията смята, че за да има съответствие с договора, правомощията на комисията за определяне на методика за изчисляване на обемите, пуснати на пазара, както и на обемите отпадъци, и правомощията по член 7 и член 23 трябва да бъдат делегирани. Ето защо ние си запазваме правото да прилагаме предвидените в договора мерки, така както се е произнесъл и съдът. И най-сетне комисията ще направи декларация по изпълнителните актове. Госпожи и господа, използваните електрически и електронни уреди са най-големия поток отпадъци, а те съдържат редки метали, ценни материали, които могат да бъдат използвани отново. Съвършенно ясно е, че тези отпадъци са ценен ресурс и за да се използват ефикасно тези ресурси, да имаме конкурентно способна економика, проблема трябва да се реши. Тук говорим не само за опазване на околната среда, говорим за един от най-важните въпроси за нашата промишленост. Нейната способност. Благодаря. Благодаря, господин Зебер има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих желал да благодаря на Карл Хайнц Флоренц и на комисията за извършената от тях работа, защото всъщност тук става дума за едно преразглеждане на директивата и преработване на директивата това е една директива, която влезе в сила през февруари 2003 година, но от тогава не сме постигнали кой знае колко много. Ако разгледаме ситуацията в Европейския съюз, Карл Хайнц ни цитира числа. В някои държави се събира 8 кг на човека, в други държави е, килограми 400, е, е, в някои държави е, много повече от други ако не сме в състояние да въведем система в економиката в дългосрочен план, няма да можем да се справим, защото няма да ни стигнат а, суровините, дори а, екодизайна трябва да се вземе предвид в, а, в проектната фаза на производството, така че предишната директива има някои слабости. А, особено липсата на връзката с екодизайна. Този въпрос с 4 килограма не е уместен за различните държави членки. Би трябвало да има различни предложения, да кажем 65% или 80%. Това е определено много по-смислено. Всичко зависи обаче от държавите членки, дали те са в състояние да организират ефективни, ефикасни системи на рециклиране. Държавите членки трябва да настоят и да кажат на потребителя и да му вменят отговорност всичко ще зависи в крайна сметка от начина по който държавите членки ще въведат системата и аз много се надявам, че комисията ще разгледа тези въпроси много внимателно чрез организиране на пунктове за събирането, за да може да защитим околната среда. Благодаря, господин Ван Брент има думата. Благодаря, господин председателю. Колеги, Уилям Пейнтър бе изобретател и в края на 19 век а, каза на господин Жилет – ако искате да бъдете богат, трябва да съберете това, което хората изхвърлят. Това, което човекът е знаел в самото начало, ние днес не го знаем. Нашето общество е общество, което хвърля. И в момента това се е превърнало в огромен проблем. Значи, директивата преди известно време бе създадена, влезе в сила и а, с нея се опитваме а, да решим проблемите на това прахосническо общество, което замърсява въздуха, почвата и е, създава е, големи социални последици. Е, включително и този проблем на разглобяването и изхвърлянето на отпадъците в трети страни. Е, въпросът за редкоземните метали, за ценните материали е изключително важен. Те се извличат от тези електрически и електронни е, средства и за това ние се ползваме с голяма подкрепа от промишлеността, от този промишлен сектор. Получихме подкрепа и от комисията, но за съжаление не и от съвета, защото по една или друга причина те смятат, че правилата не са добри. Напротив, според мен те са полезни, те са добри за постигане на целите ни. Има а, високи цели за събиране, строги норми за износа, а, за връщането на уредите и а, другите приспособления. Това са все взискателни цели. И най-сетне с голямо убеждение благодаря на докладчика, тъй като чрез неговия подход на опитен а, участник в разискванията успяхме да стигнем толкова далеч особено да вземем такава позиция спрямо съвета, който е накорено различна и погрешна позиция. За това ви благодаря сърдечно, господин Панайотов. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Но след дълги и трудни преговори между съвета на европейския съюз и делегацията на европейския парламент се стигна до споразумение относно новата директива за електронни и електрически отпадъци. тук бих искал да изкажа своята благодарност на комисаря поточник за изключителното му съдействие и сътрудничество както и на докладчика карл флоренц който показа силно лидерство и спомогна за общата силна позиция на парламента и крайния позитивен резултат. с новата по добра директива полагаме условията за по добро по качествено рециклиране на електронните и електрически отпадъци. както знаете досега само около тридесет от тези отпадъци се обработват според стандартите на директивата. останалите седемдесет приключваха или на бунищата или бяха нелегално изнасяни извън европейския съюз което е значителна загуба на ценни суровини за всички нас. новата директива ще създаде условия за изграждане на нов общ европейски пазар за събиране и обработка на електронни и електрически отпадъци. директивата предвижда отворен обхват тоест шест години след влизането в сила на директивата две хиляди и осемнадесета всички електронни и електрически отпадъци ще попадат в полето на обхват на тази директива. нова по амбициозна цел за събиране на отпадъците ще влезе в сила след две хиляди и деветнадесета година когато ще събираме шестдесет и пет от всички електронни и електрически отпадъци пуснати на пазара от уредите пуснати на пазара. друга новост която силно ще спомогне за повишаване на рециклираните количества и по ефикасна суровинна политика е задължението на търговските обекти с площ над четиристотин квадратни метра да приемат малките енергетически уреди и електронни устройства от потребителите. уважаеми колеги искрено вярвам в качествата на новата директива. смятам че това е един общ наш голям успех и вярвам че това е успех за всички европейци за тяхното добро бъдеще. благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Тремопулос има думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, ние сме на една крачка от едно много важно споразумение за това какво да правим с електронни и електрически отпадъци. Ние постигнахме съгласие по един компромисен текст. Групата на зелените го подкрепя. Не е вярно радикален подход, но е важна и значима стъпка напред. Ние смятаме, че трябва да се увеличат събраните количества и да се направи задължително събиращите да събират подобни уреди, без потребителите да трябва да закупуват тези продукти и без да се упражнява натиск във връзка с рециклирането и износа. По въпроса за наноматериалите, ние успяхме да накараме производителите да включат количествата и присъствието на наноматериалите в етикетите. Направихме също така задължително събирането на тези наноматериали и ние се надяваме, че парламента ще приеме този акт за да се предотврати незаконния износ на трети страни. Госпожа Гърлинг има думата. Благодаря, господин председател, Искам да ви кажа, че е много добре да ви видим на председателското място след изборите тази седмица. Според мен, това преработване, предложено от комисията, е последица на неуспех. А именно това, че не можа да бъде създадена система за рециклиране през периода от 2003 до 2007 година, защото към 2008 година над 70% от електронните и електрическите отпадъци бяха или изхвърлени, или изоставени, или незаконно изнасени. Това е неприемливо. Съгласни сме. Интересно е доколко зелените е, са допринесли за тези резултати, но искам да благодаря на Карл Хайнц е, Флоренц за предложените добри решения. Сега би трябвало да дадем решителен принос за усъвършенстване на положението. Трябва да се повишат целите за събиране, трябва да се е, засили амбицията, да се подобри методиката. Да, някои мерки изискват време, защото предприятията трябва да изградят ефективни системи. Е, също така държавите членки е, доста контрол запазват е, но е добре, че избегнахме опитите за задължително увеличаване на разходите, най-вече тези на общините. Само, че възможност се римува с отговорност. Мисля, че а, трябва потребителите да бъдат привлечени в рециклирането, особено а, при тези тежки економически обстоятелства. За това те трябва да разполагат с информация. Държавите членки а, имат а, необходимата правна уредба. Сега е редно да изпълнят задълженията си. Благодаря. Джулия, благодаря за милите ти думи. Аз се ползвах от подкрепата на вашата група, за което благодаря. Госпожа Уилс е следващия ни оратор. Schon seit langem leben die, die Industrienationen über ihre Verhältnisse. За мен а, няма нищо ново в проблема. За сметка на бедните страни се изхвърлят отпадъци от а, електрически електронни уреди, а и те са само част от проблема им. В тази област ние можем да дадем пример как се справяме с екологичните проблеми. Съветът искаше по-низки цели. В крайна сметка удържахме 85%. Парламентът успя да окаже натиск за повече вложения в новаторски технологии, в екосъобразни методи. Същевременно трябва да обърне внимание, че модулите не трябва да бъдат е, извън приложното поле на директивата или нейните разпоредби да бъдат изпълнявани доброволно. споразумението в някои посоки е, като че ли е само протакане. За наноматериалите обаче не е така. Аз смятам, е, че трябва да се обърне голямо внимание на е, тези материали и да имаме отделна нормативна уредба. Да бъдат прияти нормативни актове в бъдеще е твърде мъглява и разводнена формулировка. Не може да си затваряме очите пред опасността, която наноматериалите представляват за опазването на околната среда и човешкото здраве. Наноматериалите е, се нуждаят от отделен анализ, който да докаже убедително липсата на риск или, ако докаже обратното, те да не бъдат допускани на пазара. Много се радвам, е, че парламентът успя твърдо да отстоява позицията си, за което благодаря на господин Флоренц. благодаря. А сега господин Роси има думата. Благодаря, господин председател. Директивата налага държавите членки да събират електронни и електрически отпадъци тук е свързано, това е свързано с намаляване на административните разходи и с приемането на конкретни стъпки. Би трябвало да се постигне 65% събиране на малки електрически уреди до 2000 и 2015 година това трябва да се направи от магазини с, с обща площ над 400 квадратни метра. В първата фаза на преговорите това беше насочено към малките предприятия. Не авторизираните рециклиращи предприятия ще получат в началото неработещите електрически уреди. Благодаря. Давам думата на госпожа Гардини. Благодаря. Мисля, че говорим за неважно и деликатно. Както господин Флоренц вече каза, когато говорим за е, отпадъците от електронни и електрически уреди, е, говорим за замърсяващи отпадъци, опасни за хората. Но е, говорим и за възможността за оползотворяване на е, благородни, наценни метали. Европа трябва да се възползва от тези възможности. Като си помислите, че милиони евро струва килограм от някои минерали. Беше спомената моята страна. Вярно е, е че ние е, нямаме такава събираемост, както в северните страни. Обаче много усилия полагаме през последните години и е, е, освен това няма хомогенност. На север е, има много по-голяма събираемост. В Венето, моя регион, имаме доста голяма събираемост 5,5 килограма. в някои райони има дори събираемост 7,36 кг. Емилия Романия има прекрасна събираемост. Това е положителна тенденция. През последната година имахме 27% нарастване на събираемостта. Затова ми се струва, че всъщност трябва да похвалим ставащото и да започнем кампания за осведомяване на гражданите, разяснителна кампания, като същевременно укрепваме всички онези структури – които вече функционират, които вече действат. Нуждаем се от а, усъвременяване и актуализация на нашите данни също, които може би а, просто не отразяват реално събираемостта. Госпожа Сърбо. Благодаря ви. Ние сме източник на отпадъци, които непрекъснато увеличават обема си през е, последните години. И тези отпадъци са крайно опасни. Ако те не бъдат управлявани, е, то тогава неизбежно ще стигнат до бонищата, а част от тях са токсични. Предложението за повишаване на събираемостта във всички случаи трябва да се приветства, но положението в отделните държави членки е твърде различно. Това трябва да бъде отчетено в законодателството. В Румъния пазарът на електронна техника не е толкова наситен. Затова и при нас отпадъците не са толкова много по обем. За нас е много важно да имаме по-продължителен период, за да можем да се съобразим с много амбициозните нови правила. Повишената събираемост през последните години ни дава възможност за известна гъвкавост. Като общ извод мога да кажа, че компромисът постига равновесие между амбициозните цели и реалистичния график за тяхното постигане. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за тяхната работа по време на трудните преговори с съвета. Благодаря. Благодаря. Петър Лиза има думата. Е благодаря, господин председател, госпожи и господа. Искам да благодаря и да поздравя господин Флоренс за а, тежкия труд, който той е положил. Няма да повтарям казаното от колегите, искам обаче да откоря нещо много важно, което е свързано с, с спестяването, с енергоспестяващите лампи, които съдържат редко земни елементи, които подлежат на рециклиране. 300 пъти по-малко шифак има в тях, отколкото в термометрите, които използвахме, но и този живак трябва много внимателно да се а, възстанови. И всъщност а, ми се казваш когато аз а, а, исках да изхвърля някакви отпадъци, че а, мога да го изхвърля някъде извън града, във вторник, в, отеди колко си отеди колко си часа. За това аз внесох едно изменение във връзка с енергоспестяващите кружки, а, да се намери някакво по-добро решение. И аз мисля, че това е един си сигнал за нашите граждани, че ние гледаме сериозно на този въпрос и че би трябвало да се а, изхвърлят тези отпадъци по правилен начин. Благодаря, госпожа Мерки си има думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да поздравя докладчика. Мисля, че той е свършил прекрасна работа. Припомням, че задачата не бе лесна. Защото ние а, просто изхвърляме благородни, ценни метали и не мисля, че можем да си го позволим във времена на криза. А, мобилни телефони, а, всякакво друго оборудване съдържа а, огромни количества ценни материали, а, които а, искаме да оползотворим. Значи, говорим за тази директива и за оползотворяване, но всъщност а, а, нямаме предвид само оползотворяване. Трябва да сте специалист, за да можете да оползотворите материалите. Защото от мобилните телефони трябва да се извади от това, от което има нужда. Значи, а, трябва да има разглобяване, предварителна обработка, рециклиране и а, тогава да се види от количествена гледна точка, кои ще бъдат най-добрите показатели за опозотворяването. Често пъти тези уреди просто свършват някъде зад граница, а по този начин не извличаме от тях никаква полза. Благодаря, госпожа Хибнер. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на колегата Карл Хайнц Флоренц за забележителната му работа. огромните му усилия са наистина впечатляващи. Той трябваше да е съвършено точен в подробностите, да а, провежда безкрайни срещи и преговори. И той го правеше, защото а, се водеше от общата ни цел да се намали обема на отпадъците от електрически електронни уреди. Много важно е, е, че по такъв начин е, можем да пестим ресурси и да оползотворяваме пълноценно отпадъците. В Европа доста трудно си осигуряваме суровини за електронната и електротехническата промишленост. Ето тук имам един чудесен пример. Можем а, е, да оползотворяваме и рециклираме отпадъците. Вместо те да стигат до сметищата, трябва да бъдат преработвани за повторна употреба. Твърде често се практикува продажбата на нови уреди срещу връщането на употребените. И това е, заслужава да се продължи. Санкциите са последната стъпка, която трябва да се предприеме, а имаме добра практика за друго. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Окони. Колегия. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много отпадъци се произвеждат и твърде малко европейски граждани имат рефлекс, свързан с електронните електрически отпадъци. Аз, например, миналия уикенд Питах в местния супермаркет да попитам къде мога да изхвърля такива отпадъци. А всъщност е имало възможност да, да се а, събират тези от отпадъци. 33% сега се събират и се третират по подходящ начини. Аз бих желала да благодаря на колегата Карл Хайнц Флоренц за изключителната добра работа. А, мисля, че трябва за всяка държава членка да се определи определен процент на събираемост за територията територията на тази страна би трябвало да се а, съберат, а, по, да се организират а, пунктове за събиране на тези отпадъци, защото тази директива ще даде възможност а, да се засилят промените в поведението на европейските граждани, за да могат да събират разделно отпадъците, което ще е добро за следващите поколения. Поздравявам ви, господин председателю, за вашето избиране и нека да участваме в енергийната ефективност, да не повишаваме температурата на въздуха. Нека да постигнем по-различно регулиране на температурата, включително и в а, нашата зала. Да, всъщност може да се направи това в една зала. Сега, господин Николашич, имате думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко трябва да благодаря на колегата Карл Хайнс. А, той не е част от групата на зелените, а, но а, очевидно се е вълну, вълнува от тези въпроси. <clears throat> Колкото до а, а, отпадъците от електрически и електронни уреди, те очевидно представляват заплаха за околната среда и тяхната рециклиране иска бързо реагиране. Необходимо е съвременно, отговорно законодателство, разделно разбиране и рециклиране. Дълбоко съм убеден, че е необходимо Европейския съюз и страните членки да създадат съответни предприятия, които да могат да управляват тези ресурси. Включително да извършват възстановяването на суровините, които са заложени в тези уреди, като използват всички ресурси. Благодаря. Благодаря. Това са отпадъци, които са в голям обем това са милиарди тонове. И затова приветствам идеята за директива и приветствам, подкрепям необходимостта да се рециклират редките земи и суровините, които са вложени. Това е, защото е особено важно не само за економиката, но и за околната среда. Ако нямаме необходимите процедури, ако те не са разработени, ще се нанесе вреда на околната среда. Става дума особено за плоските телевизионни екрани. 33% от електрическите и електронни апарати се събират разделно. Голяма част от тези отпадъци могат да бъдат преработвани в Европейския съюз без да се вреди на околната среда, а, а, а, тези апарати а, е, а, е, понякога се отправят в трети страни, където те не се рециклират както трябва. Европа все още изхвърля отпадъци в съседите си, въпреки правилата и регламентите, които има. Много от отпадъците замърсяват околната среда в Африка. Става дума за много токсични отпадъци, които се изхвърлят от Европа. Това е не, не морално. Има финансови и екологични последици. Голяма част от тези отпадъци съдържат елементи, които сме внесли, за да се произведат уредите и трябва да могат да се използват повторно. Освен това, бедните страни не могат да се справят с този тип отпадъци. Те ги изгарят и по този начин замърсяват огромни територии, които застрашават живота на хората. Тези предложения, които сега разглеждаме, трябваше да бъдат направени отдавна, но те ще бъдат безмислени, ако тези разпоредби не се спазват задължително от държавите членки, ако не се сложи край на износа. Не бива да допускаме а, такова отношение към нашите съседи. Panie Przewodniczący, nowe zasady kładące nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Дами и господа, новите правила, свързани с разделното събиране на отпадъци от електрически и електронни уреди, трябва да бъде улеснено рециклирането им. Новите правила ще се въвеждат поетапно така държавите ще имат възможност да се адаптират към новите изисквания. Вече беше постигнат голям напредък, както беше казано, да се организира в големите търговски обекти пунктове за събиране, където потребителите могат да връщат употребявани електрически електронни уреди. Това е много добро решение. Надяваме се, че този регламент ще влезе в сила. Европейският парламент договори един добре балансиран компромис, който допринася за опазване на околната среда и човешкото здраве. Освен това, се намалява административната, административните процедури, така че всички ще спечелят. Господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Сега е началото на годината и сезонът започва. За кой сезон говоря? Говоря за сезона, в който предприятията представят равносметка на изминалата, си правят равносметка на изминалата година. И разбира се, видно е, че е необходимо да имаме економии и с оглед на нарастващата безработица но нарастването на цените на суровините ще се отражи, отрази извинете, на баланса на всички предприятия. Суровините се увеличиха значително през последните години и това се отрази на европейската економика. Това е и смисъла на директивата, която е обект на нашето внимание днес. Ние изхвърляме стотици хиляди тонове платина, кобалт и други а, суровини, които никога повече не се използват повторно. Съвета като че ли пренебрегва това, което казваме ние в нашата зала тук и това се вижда от начина по който съвета управлява кризата с еврото. Бих искал да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Със сигурност доклада няма да допринесе за ефективното използване на тези ресурси, но това е крачка напред. Благодаря, госпожо председател. Радвам се и се гордея, че Европейският парламент успя да направи промени, които ще имат за резултат една по-зелена политика. Разбира се, различно е това, което иска комисията и което иска страните членки. Но със с законодателството, което ще обсъждаме и по-късно днес, е ясно, че са необходими строги мерки, за да имаме ефективни системи за рециклиране. Разбира се, искаме да рециклираме по-голяма част от отпадъците, но нещата съвсем не са прости. Говорихме вече за износът на електронни отпадъци в трети страни. Това е много важен въпрос, защото страните в Африка и другаде се озовават с тези отпадъци, които те трябва да преработват. За някои уреди събирането им, разделното им разбиране, събиране е много лесно. Но ако няма такова събиране, няма да имаме рециклиране. Надявам се, комисията в скоро време ще направи съответни предложения. А сега ще дам думата на господин комисара Поточник. Благодаря, госпожо председател. Два кратки отговора и един по-дълъг отговор за въпросите, които разглеждаме днес. Първо, за разликите в държавите членки. Действително тези разлики са огромни. Предизвикателствата, пред които са изправени, са огромни, но имат и много добри възможности за в бъдеще, особено от държавите, които се намират сега на по-низко ниво. Относно наноматериалите, бих искал само да кажа, че Те заслужават специално внимание, аз ясно го заявих. И те действително ще получат такова специално внимание в съответното законодателство. Това е въпрос, на който обръщаме изключително внимание в рамките на Европейската комисия. И накрая, защо говоря за това, че и бизнес и околната среда се разглеждат днес. Ние се опитваме да постигнем баланс чрез пътната карта за ресурсна ефективност. И това е изключително важно за бъдещето на Европа. Много от държавите в Европа са задлъжняли и ако искаме да намерим верният отговор, трябва да стимулираме растежа. Ако искаме да разрешим проблема с растежа по подходящ начин, трябва да се концентрираме върху конкурентоспособността на Европейския съюз. А тук има реален проблем. Нещата, които предлагаме, по-добро използване на ресурсите, по-интелигентно използване на ресурсите е централен въпрос, който е извлечен от проблемите, с които се сблъскваме. Цените, както беше споменато тук, много бързо нарастват. Това е напълно различна тенденция от тази, която наблюдавахме през 20 век. Съставните цени на суровините непрекъснато намаляват, с изключение на периодите от двете световни войни и петролната криза. През 21 век обаче е точно обратното. И ако вземем предвид, че Европа разчита на вноса в голяма степен и че е в структурата на разходите тези разходи са много по-високи, отколкото средствата, които отиват за работна ръка. Те засягат фирмите, които сега се преориентират от вместо да въвеждат иновации в сферата на труда, те въвеждат такива иновации, които са свързани с производителността и използването на ресурсите. Така че това е ключов въпрос, който е в центъра на проблема, който изпитва Европа по време на финансовата и економическа криза. За това става дума тук. Това, което се надяваме да бъде гласувано, е в центъра на тази история. Ние трябва да подкрепим нужната част от индустрията, да й предоставим нужните сигнали и стимули, какъв е пътя, който трябва да следва. Именно за това говорим тук днес. Ето защо аз съм изключително радостен, че целта, която беше поставена на много високо ниво, остава непроменена. И искам най-сърдечно накрая да благодаря на целия Европейски парламент и най-вече на докладчика Карл Хайнц Флоренц за неговата работа. Беше удоволствие да се работи с него, тъй като той има нужните умения и разбиране по тази проблематика, което ни даде възможност да работим много добре съвместно. Благодаря. Председателката благодаря. Сега искам да дам думата на докладчика ни господин Флоренц за заключителни думи. Благодаря. Вие използвахте точните думи за тази ситуация. Всички може да установите, че в момента имаме възможност да засилим третата индустриална революция в Европа, ако обаче се съгласим да приемем, че устойчивостта също е един важен фактор за индустриалното развитие. Всъщност, вие ме накарахте да се замисля за нещо, за което не бях се сетил. Става въпрос за човешките ресурси. Госпожо Филип, позволете ми а, да ви поздравя за усърдната работа. Всичко, което свършихте е забележително. Вие играхте основна роля в изго... изготвянето на този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Флоренц. Уважаеми колеги, дискусиите по доклада приключват. Гласуването ще се проведе утре на обяд.